Даден протокола от заседанието от е, четвъртък 12 марта 2009 година. Имате ли бележки по него? Няма. В такъв случай протокола а, е, се приема. Е, съобщавам ви, информирам ви, че господин Валдис Домбровски е а, избран